Buenos días. Добър ден. Buenos días. Добър ден. Днеска е малко труден ден за всички но последните дни са доста сложни за всички депутати. Благодаря на всички, които са дошли тук. Започваме с малко закъснение. Разполагате с дневния ред на Комисията по земеделие за днес, 7 марта. За съжаление, нашия председател Шикерски не е в Брюксел и ме помоли да го заместа тази сутрин. Тази сутрин ще чуем две много важни презентации. Трябва да приемеме дневния ред, ако нямате възражения. И да започнем веднага. Няма пред, е, съобщения на председателя. И преминаваме към точка 3 от дневния ред, което е представяне, което е много интересно за всички нас. Това е Европейската организация или Европейският млечен борт. И ще ви представи едно една тема, по която са работили с Немската асоциация на млечните производители. Това е а, е, една програма, която има за цел да реагира на дисбаланса в пазарите след е, премахването на квотите и да видим как ще бъде развитието в бъдеще. Има много голям интерес към тази презентация. Е, Става дума за един индекс на пазарите, който да установява състоянието на пазарите и установяване на а, кризи, които предстоят, за да може кризата да бъде предотвратена или да се вземат необходимите мерки. Ще започнем като дам думата на а, човека, който е тук до мен господин Ервин Чопхес, председател на Европейския борт и Йоханес Фалер и Борис Гондуин, които са с него. и трябваше да има и трети пред... А, който отзад, Кертан Пулсен. Благодаря. Добре дошъл и на четиримата. А сега давам думата на господин Чорхес, който ще ни представи тази програма, която е много интересна. Ja, yeah, э, Добро утро. Добро утро на всички. Наистина се радвам, че участваме в днешното ви заседание. Благодаря ви за предоставената ни възможност. Четиримата сме членове на управителния съвет на Европейската организация на асоциациите на млекопроизводителите. Целият ни управителен съвет се състои от действащи млекопроизводители в съответните им държави. Нека още в самото начало кажа, че съм малко оплашен. Оплашен съм от броя присъстващи евродепутати, като че ли Секторът на млякото не е достатъчно интересен. И ако това е настоящото състояние на Европейския съюз, ако това е нивото на ангажираност на евродепутатите, то мисля, че трябва да си зададем някои въпроси. Някои въпроси за това доколко Европа ще може да функционира в бъдещето. Казах това в качеството си на сълскостопански производител. Като такъв съм малко по-директен, но мисля, че човек има правото да направи такава бележка. Като гражданин и като производител. Сега по темата. Европейската организация на асоциациите на млекопроизводителите включва 21 асоциации на млекопроизводители от 16 страни. Това са Белгия, Харватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Швейцария. Мисля, че сме една много мотивирана организация. Каква е целта ни? Каква е философията ни? Една от най-важните ни цели, по която всеки може да застане на своя позиция, е да гарантираме на млекопроизводителите цени, които изцяло покриват разходите им за млекопроизводство. Тоест, разходите ни трябва да са покрити от цените. Едновременно с това цените трябва да гарантират и справедливи доходи за производителите. Млякото е, според мен, един от най-ценните продукти. Бих казал дори, че нито едно човешко същество не би се родило на този свят, ако няма мляко. Да вземем за пример бебетата, телетата и много други животни. Кърмачетата, сокалчетата не се хранят с Кока-Кола, Ред Бул или вегански бургери. Първото, първата храна, която поемаме в живота си е мляко. Млякото е един свещен, висококачествен продукт. За всеки литър мляко, който произвеждаме, стои и една крава. За всеки литър мляко стои един млекопроизводител, човек, семейство – зад всеки литър произведено от нас мляко стои и едно стопанство, една история. Всички помним колко важно бе след войната да има селскостопански производители, които да изхранват Европа и нейните граждани. От това е обословена и историята на селските ни стопанства. Нашите бащи, нашите дядовци са изхранвали с тези стопанства Европа. Всички, които сега твърдят, че селскостопанските производители не се справят с, ситуацията, би и напускат стопанствата си, трябва да са наясно, защо обаче не напускаме и не се отказваме? Не се отказваме именно заради историческото развитие на стопанствата си. Всички ние, производителите, се гордеем с професията си, гордеем се с стопанствата си, гордеем се и с продукта, който произвеждаме за гражданите, при спазването на най-високи стандарти за качество. От 2008-2009 година насам се намираме в криза. Кризата започна през 2009. Това бе голямата криза в сектора на млякото. Тогава започнахме да изливаме млякото си по полетата. Това бе последвано от митинги и демонстрации. Бяхме дори тук в Брюксел. Изливахме мляко пред Европейския парламент. Може би трябва да се върнем, за да бъде чут гласът ни. Важно е по-настоящем да поддържаме диалог, диалог с евродепутатите и с гражданите. Най-важното е да се предотвратяват кризи. Изобщо да не се стига до такива. В момента обаче продължаваме да сме в положение на криза. За нас Организацията на асоциациите на млекопроизводителите в Европа е от особено голямо значение да се гарантира устойчиво селско стопанство в името на всички млекопроизводители в Европа. Млекопроизводството трябва да обхваща цялата територия на Европа. За целта цените на млякото трябва да покриват разходите за производство така и младото поколение производители ще има шанс. Ще може, подобно на всички нас, които наследихме тези стопанства от бащите и от дядовците си, да работи в тези стопанства, да ги поеме в добро състояние. Какво е настоящото положение? Мнозина смятат, че в момента положението е добро. В 6 европейски държави направихме изчисление на разходите за производство. Към момента средната, средните разходи за производство на литър мляко в Европа са 45 цента, а актуалната цена на литър мляко в момента е 35 цента. Тоест липсват ни 10 цента, за да покрива цената на млякото изцяло разходите за производство. Защо стопанствата в момента повече или по-малко успяват да оживеят. С тези 35 цента плащаме на онези, които ни доставят фуражи, до голяма степен изплащаме и кредитите си. Успяваме да задържим стопанствата си обаче единствено и само в момента, защото производителите в момента не получават трудово възнаграждение за работата си. Включват се цели семейства, майки, бащи, синове, баби и дядовци в работата по стопанствата. Ако един млад човек иска да поеме стопанство и още от самото начало знае, че няма да може да си изплаща заплата, то е ясно, че положението е много сериозно. вие сте много добре запознати с статистическите данни. Десетки хиляди производители, десетки хиляди семейства, които са се изхранвали от селско стопанство през последните години, се отказаха от тази дейност. Това доведе до загуба на десетки хиляди работни места, така че имаме наистина сериозен повод за загриженост. В бъдеще може да няма млади селскостопански производители. Ще се стигне до индустриално селско стопанство, т.е. производството на храни ще бъде в ръцете на големи концерни и капиталови дружества. Нека още веднъж отправим поглед назад, през 2016 Европейската комисия въведе доброволен отказ от доставки. С право можем да твърдим, че тази програма се увенча с успех. Многобройни са млекопроизводителите във всички държави членки, които участваха в тази програма. Ако видим и как се развиха цените през юли 2016 година, тогава бяха 25 цента, а след година 35 цента, то също ще видим, че програмата се овенчала в успех. 25 цента на литър бе изкупната цена през 2016 година. Можете ли да си представите при това положение в какво състояние бяха стопанствата тогава? Как изтичаха капитали оттам. Всички онези, които смятат, че млекопроизводителите не са участвали. На тях мога да кажа, че в редица държави като Германия, Франция, Обединеното кралство, Холандия и Ирландия производителите участваха масово. Един милиард литра мляко бяха изтеглени от пазара. Но през 2016 допуснахме една голяма грешка, а именно прекалено късно се задейства тази програма. Първоначално получихме 500 милиона евро под формата на субсидии. Смяташе се, че така ще се помогне на производителите, но до тях не достигна почти нищо от тази сума. Достигнаха само няколко стотин хиляди евро. 400 хиляди тона мляко на прах бе складирано тогава. И то продължава да залежава и в момента. Мисля, че в бъдеще трябва да реагираме много по-рано. 1600 евро бе цената на която изкупи Европейската комисия този, това мляко на прах. След това го продаде на загуба, към което се добавиха и големите разходи за складиране. Виждате, че този инструмент на складирането е устарял. Няма да функционира в бъдеще. Какво е програмата ни за отговорно поведение на пазарите? Важно е да се използва консултативният орган по тази програма. Няма смисъл в момента той да бъде използван само като обсерватория. Този орган в бъдеще следва не само да наблюдава пазара на мляко, следва да може да се намесва и в случай на кризи. Програмата ни за отговорно поведение на пазарите в рамките на новата ОСП трябва да получи дължимото и място. На първо място в бъдеще трябва да се въведе общоевропейски индекс, който да служи за ориентир. Ориентир за това кога следва да се задейства механизмът за кризи. Този индекс трябва да помогне на обсерваторията да задейства механизма за кризи. Най-добре би било изобщо да не се стига до кризи. Може да обсъдим и в бъдеще структурирането на този индекс. Най-важното е той да допринесе за цени, които изцяло да покриват производствените разходи на производителите. Сега ще дам думата на Борис, който ще ви представи отделните елементи на програмата ни за отговорно поведение на пазарите. Ви, Un е. Ако обичате, само за момент. Искам само да кажа на колегите, Искам само да, да ви кажа, че просто сме в края на мандата и има много мероприятия, които се случват едновременно. Но при всички случаи този дебат е много интересен за всички политически групи. Така че просто не искам да ме разбирате, да ни разбирате по, погрешно. Не е липса на интерес към този отрасъл но просто не можем да се сърдим на колегите, но същевременно много комисии заседават. А сега давам думата на господин Гундуан, който иска да вземе, да продължи. Благодаря. Благодаря на всички за това, че ни давате възможност да се изкажеме. Аз съм Борис Гондуен и млекопроизводител в, в Франция. Член съм на управителния съвет от 3 години и половина. Сега ще ви представя различните етапи които на функциониране на програмата. Както каза колегата Ервин, да се произвежда млеко без инструменти за регулиране на пазарите е чисто самоубийство. Сега да се върнем към програмата. По-добре е да е, предотвратяваме болестта, отколкото да я лекуваме. Тоест, първото е, когато установиме, че има спад в индекса показателя с 7,5, да се вземат мерки, за да се предотврати съответната криза. Какво трябва да се направи в такъв случай? Да насърчиме производителите да използват млякото за други цели, като например за отглеждане на телета. Също така насърчаваме е, промишлеността да прибягне към частното складиране – за да и е, тревогата, нивото на, на тревога да бъде поддържано докато кризата или е, докато индекса се върне към нормалното. Когато обаче индекса спадне с 15 пункта, това означава, че сме в криза и трябва да се задвижат механизмите на програмата в цяла Европа. Е, тогава се определя референтен е, период. Е, да се, като референтен период това ще бъде примерно една година преди това и съответното произведено количество в предишната година. А, сега, производителите ще се, ще се ангажират да намалят про, а, производството срещу премия. А, това е интересен а, вариант. А, през 2016 година бе предложено регулиране срещу заплащане и нещата тръгнаха в правилната посока. Дори страни като Ирландия, които бяха готови да произвеждат на по-ниска цена, се съобразиха с изискванията срещу известна сума. това доказва, че програмата може и трябва да се да функционира. Същевременно ще се е, фиксират тавани за всички стопанства в Европейския съюз а тези, които е, надвишават е, тавана, ще бъдат санкционирани и то още от първия свърхпроизведен литър. На принцип е, замърсителят плаща. А, така че ще, всъщност ще противопоставиме от една страна тези, които спазват изискванията и получават премия на тези, които не се съобразяват с изискванията. А ако първите две фази са правилно управлявани, не трябва да се стига до третата фаза, така наречената задълбочена криза това означава задъл, задължително намаляване на а, производството без никаква компенсация, като млекопроизводителите ще бъдат задължени да намалят производството без да получават а, някакво заплащане или премия срещу това. Това е общо взето. А, може би а, третият ваш колега да вземе думата или, или а, по-скоро да да преминеме към заключенията в такъв случай. Давам ви а, думата за Манинко, защото ще има и още едно допълнително изказване след това. Бих искал да кажа в заключение, че ние отправяме призив към Европейския парламент. Вие сте избраните от е, гражданите на Европа е, представители. Е, ние винаги си казваме, това са депутатите, те не са служители и чиновници, като тези, които работят в Европейската комисия. Е, те ще ни подпомогнат, те ще ни подкрепят. Ние не желаем всъщност е, е, нищо даром, ние желаем просто да можем да покриваме разходите си, да можем да поддържаме стопанствата си. Старите инструменти показаха, че не действат, не работят. Необходимо е да започнем е, с нови инструменти. Е, Също времено живеем в период, който е, е несигурен. Какво ще стане след Брексит, какво ще стане е, с оглед на развитието в е, Китай, ние бихме желали да имаме малко повече стабилност и сигурност по отношение на бъдещето и е, затова е изключително важно да продължим с тази програма. Знае, че след това ще разговаряте и с представители на работната група за Африка. Ние сме против е, дъмпинговия експорт на е, мляко на прах за Африка. На 9 и 10 предстои да започнем с е, една акция заедно с е, земеделски стопани от Нигер, от Буркина Фасо, от много други е, африкански страни, като призивът ни ще бъде спрете с това ефтино производство и с дъмпинговия износ за Африка. Толкова от мен за сега. Очакваме въпросите ви. Благодаря. Благодаря ви за това добро заключение. Сега давам думата на този, който взе думата, е, поиска думата прав. Не повече от 3 минути, ако обичате. Защото ние сме свикнали с по една минута. А, госпожа Рана. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да се обърна към председателя на Асоциацията на млекопроизводителите. Аз съм от семейство, в което действително всички сестри, братя, племеници, внуци работехме в млекопроизводството, но но едните са в една организация, други са в друга кооперация. Е, е, едните работят за Алкапина, другите за съседната кооперация или организация. Добре, е, вие можете да ни критикувате и да не сте доволни от нас, но трябва да ви кажа, че ние сме си научили урока. Би трябвало все пак да се проявява малко повече уважение към, най-малкото към тези, които са тук. Ние желаем да чуем това, което ще ни кажете. Ние сме тук именно защото знаем, че можем да разговаряме с вас и моля да уважите най-малкото тези, които присъстват. Говорихте за кризите. Да, в Нидерландия преживяхме такава криза. И а, някои от земеделските стопани бяха убедени, че а, при всички положения трябва да се направи нещо, най-вече по отношение на селскостопанската политика. Тук от лявата страна има а, колеги, които е, е, направиха много, е, поне тук в рамките на Европейския парламент, за да можете вие да получите много по-добро заплащане и да можете да покривате производствените разходи. И също времено вие ми казвате, ние искаме да си печелим парите, не желаем премии, и субсидии. Добре, но времено има е, редица допълнителни разходи. Не става дума само за покриване на производствените разходи. Трябва да се инвестират е, много средства, когато имате нужда, да кажем, още от 2-3 хектара е, запасища или желаете е, да обновите машинния си парк. Така че, нека да ви кажа от името на ННП, че ние работим е, по вашите въпроси. Ние се се тревожим също от, за последствията от кризите. Е, не можем да кажем, че е, земеделските стопани е, и политиците в Нидерландия не са на ваша страна. Най-важното обаче е естествено да подберем най-добрите идеи можем а, е, да разчитаме, естествено, не единствено на нашите е, идеи. Винаги сме се е, старали да възприемем идеи от Германия и от други европейски страни. Адаптация на tiempo. Е, а a continuación tiene la palabra el señor Ropé. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Господин Ропе, благодаря, госпожо председател уважаеми госпожи и господа. Няма а, е, действително много депутати тук в залата днес, а, е, но независимо от всичко, ние сме тук и сме много доволни и щастливи за това, че вие сте тук а, е, и а, предлагате определени начини да се справим с кризите и с неблагоприятните явления. Някои от страните очевидно са по-важни в рамките на тази програма, други не толкова важни за сега, но програмата е от жизненно важно значение за сектора, в който работят хора, които работят ежедневно. Те не познават, така да се каже, почивка през празничните дни. През 2015 година а, имаше предложение и за продължаване на квотната система за а, включване в законодателството на редица стимули, които да а, подкрепят сектора. давахме си сметка, че в някои от държавите членки положението бе много по-тежко но и също времено осъзнавахме и факта, че много хора, така както в моята страна това се случи, на практика ще напуснат този сектор, ще се откажат от работа в него. Ние е, след едно е, изтегляне на хората от сектора в моята страна не бяхме в състояние много бързо да възстановим сектора, така че искахме да предотвратим такова явление и навсякъде в Европейския съюз. вие говорихте за разходите, за приходите на земеделските стопани. Говорихте за това, че липсват за момента едни 10 цента. Ситуацията е сериозна, но в някои от държавите членки тя е много по-лоша от това, което вие описахте в някои от държавите членки не може да се постигнат тези 35 цента. В някои от държавите членки може би цената е 40 цента на литър, но в други е 20, 27, 8 най-много. Така че даваме си сметка, че има плащания, които са занижени. И също а, се стремим към справедливост. Опитваме се, естествено, да подобрим политиката по отношение на пазара в вашия сектор. Госпожа Макинес и други колеги работиха много усилено най-вече по а, а, създаването на една справедлива система за, заплащане за на продукта, на, включително и имайки предвид и а, междинните а, изкопвачите по веригата. И същевременно а, трябва да имаме предвид и политиката на конкуренцията, така че това е важно. Николсон. Господин Николсън има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа на председателя на асоциацията, че може би броят на членовете тук в момента не е голям, но ние действително представляваме а, съответния сектор и селскостопанския сектор а, като цяло. Нека да си е, е, е, дадем сметка, че става дума за едни по-специални е, седмици тук за парламента и по тази причина вие не виждате всички е, приятели и е, колеги, които се занимават с селско стопанство. Е, чух за проблемите. Добре, е, е, има е, немалко земеделски стопани, е, не само във вашия сектор, е, е които е, имат едни и същи проблеми. Е, и свиневъдите, и овцевъдите, и е, тези, които се занимават с птицевъдство и така нататък. Ние, е, естествено, е, виждаме проблемите е, и броя на кризите, е, специално в. Е, сектора на млекопроизводителите. И всеки започва да подскача и да крещи, когато се появи криза но а, а, в момента ние произвеждаме по-малко мляко, а, именно за да предотвратим настъпването на нова криза. Трябва естествено да се съобразяваме с а, обсерваторията, която наблюдава а, ситуацията на пазара. А, а, като че ли не се прави достатъчно, за да се а, е, поема отговорността и да се предотврати истински а, следващата поредна криза. В момента, в който цените вече започнат изцяло да покриват разходите, казвате, е, е, е, нещата се успокояват. И аз изпомням един такъв период в миналото, но какво се направи в този период? Нищо. Е, така че. Е, ние смятаме, че трябва да се действа не само по отношение на кризите, но и в момента, в който се преодолеят кризите. Земеделските стопани се стремят към едно добро заплащане за да могат да си позволят и инвестиции, за да могат да взимат кредити от банките, по този начин да подсигурят едно добро производство за следващите 5-10 години. Това е голямото предизвикателство за нас модернизирането на производството и инвестициите в моята страна хората се притесняват от Брексит и как това ще се отрази на земеделските стопани. Естествено, достъпа на Обединеното кралство до пазара ще бъде ограничен, но за кратко време защото е, естествено става дума за е, търговски взаимоотношения не само с Европейския съюз и с САЩ и с други. Така че това, от което се нуждаем, е едно дългосрочно планиране, което ще ни даде предсказуемост и стабилност. Добре, сеньора Хесбур. Госпожа Хесбур, ще има думата. Да, благодаря. Благодаря на Европейският е, асоциация, на Йоханес, на Ервин. Е, от години се познаваме и винаги много съм е, ценяла вашата намеса и незабавна реакция в момента, в който, да кажем, европейското законодателство започва да се развива в нежелана посока. Аз самата се занимавам с млекопроизводство и съм от такова семейство. И затова оценявам много високо вашия принос. Вие поставяте веднага вашите искания и критични бележки, когато има предложение на масата. И моментът сега е точно такъв. Трябва да има определен автоматизъм когато започне да се очертава криза на пазара. Е, месеци е, наред ние обсъждахме какво трябва да се направи, когато се случи последната криза в е, пазара на млякото и млечните продукти. Когато в Германия имаме 10 цента загуба, това означава 3,2 милиарда евро е, пари за млякото, които в крайна сметка не стигат до пазара. А това е, са суми, които не са по силите на нито едно правителство. То не може да ги компенсира. Земеделските стопани е, не могат да стигнат до парите. В крайна сметка отново други економически сили на пазара успяват да освоят тези средства. И е, кризата, за съжаление, засегна всички, не само млекопроизводителите, но и техните търговски партньори. Е, тя е, е и в монетарната сфера, но и във всяка друга економическа сфера. Всеки е, евроцент, който е, не стига до е, производителя, естествено, е, се отразява на млекопроизводството и на количествата мляко, които се произвеждат и същевременно това е свързано и с екологични и други съображения. Ние работим по три допълнителни досиета и за Европейския съюз разглеждаме специално наблюдението на пазара но не можахме да постигнем, за съжаление, мнозинство, така че да а, е, подсигурим по-добре сектора на млякото и млечните продукти. И за това пледирам тук и призовавам и колегите, най-вече когато говорим за пазарния ред е, и за цялото това досие, да не пренебрегваме млечния сектор. Е, добри решения, това е нашата цел. Естествено, колебания ще има, но нека не говорим не при всяко е, разтърсване на пазара или при всяко колебание за криза. Естествено, е възможно и при е, определени колебания земеделските стопани да е, имат някакви проблеми с покриването на разходите. И още един въпрос. Всъщност, кога точно ще дойдат колегите от африканската група? Господин Вайц. Да, благодаря, госпожо председател. Господин Николсън, госпожа Макинес, госпожа Шраер говориха вече за това, че ние сме много ангажирани, естествено всички колеги от комисията за зелените мога да кажа, че ние много-много се интересуваме, естествено от целия сектор селско стопанство и специално от сектора млекопроизводство. И затова винаги с удоволствие работим в Селско-стопанската комисия на парламента. Аз съм преди всичко стопанин, а след това вече политик или депутати и така нататък. Говорим за общата съвместната организация на пазара, за пазарния ред. Предложенията които вие правите, естествено се разглеждат също, защото вашата последователна и дългогодишна работа до този момент е показала резултати и аз много ви благодаря за ангажимента. Същественият проблем а именно справедливи, е, покриващи разходите, производствените разходи цени, е свързано естествено и с пазарната ориентация на ОСП. Това е, е натиск, който тегне над нас. За съжаление, до края на легислатурния период е, е, ние тук в парламента няма да можем да се справим. Е, за съжаление и в бъдеще ще продължи това неравновесие между цените, пазарните цени и производствените разходи. Ще трябва ли в крайна сметка да намаляваме непрекъснато производството? Е, само когато се очертават кризи и дали е, в крайна сметка е, е, не е редно да вземем едно дългосрочно решение да е, храним е, нашите телета с мляко изобщо, а не да ги откарваме в Италия или в други страни или в Индонезия, където да бъдат огоявани с палмово масло. и по този начин, в крайна сметка, и да създаваме, така да се каже, свръхпроизводство на един продукт, който е вреден и за животни, и за хора. Би трябвало да мислим дългосрочно, действително, като се ръководим от качеството и от високите изисквания към земеделските стопани в Европа. Ние естествено се съобразяваме и с необходимостта животните да, работ... да живеят на открито, по-екологосъобразно, по-здраво здравно препоръчително и така нататък и да търсим, може би, не винаги най-ефективния метод за отглеждане или за производство в рамките на зоскостопанската политика, но при всички положения ние трябва и да получаваме и средства от данъчните постъпления, за да можем да изхранваме населението. Благодаря. Благодаря ви. Да, разбирам това, което казвате, но все пак искам да спомена, че и испанските животноведи вършат много добра работа. Давам думата на господин Буда. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на нашите гости, но не разполагате с правилна информация за цената на млякото. Цената изкупната цена на млякото в Румъния е 23 евроцента. Ясно е какви са проблемите в сектора на европейско равнище. Не разполагате с тази информация за Румъния, тъй като тя не е сред държавите членки на вашата организация. Секторът на млякото нерядко е бил обсъждан тук в комисията ни по селско стопанство. Много съм загрижен във връзка с съдбата на този сектор. Вие можете да изиграете важна роля при решаването на проблемите му. Едновременно с това обаче носите отговорност за случващото се в областта на млекопроизводството. Защо? ще се спра върху нещо, върху което се спряхте и вие, а именно премиите, които изплащате на производителите, за да намалят продукцията си. Защо не насърчавате производителите да използват комбиниран модел на производство, да започнат да произвеждат и месо? Има възможност да се направи преход от млеко производство към месо производство. Има много животни, които могат да се използват и за производството на месо. а месото не достига в Европейския съюз. Може да се направи такъв преход. Може да използвате премиите, които изплащате за намаляване на производството на мляко, за производство на месо. Освен това, защо не стимулирате преработването на млякото в стопанствата, където то се произвежда? Производителите обикновено са доволни, когато могат да продават продукцията си, без да трябва тя да изминава дълги разстояния на цени, <clears throat> които да им позволят да оцелеят. Защо не приложите този модел и в областта на производството на краве мляко? Той вече се произвежда при производството на козе и овче мляко. Освен това, има проблем с фалшифицираните продукти. Нерядко се продава сирене, което всъщност не е произведено от мляко, а от палмово масло. И това трябва да се вземе предвид на ниво специализирани структури в държавите членки. Трябва да се ограничи това явление. Проблемът трябва да бъде, ако не решен, то поне ограничен. Не прехвърляйте отговорността за решаването на всички тези проблеми на парламента. Ние самите не можем да решим системните проблеми. Можем да го направим само с ваша помощ. <clears throat> Благодаря ви, господин Фланаган. Благодаря ви за интересната презентация. Преди продължение на две години и половина живях в Мюнхен, говоря малко немски. Uh, <laughs> Благодаря ви за изложението. Тък му влизах в залата, когато казахте, че е много малочислено присъствието в залата. Критиката, която отправихте, е наистина много основателна, според мен. Но присъстващите тук са тук и те могат да присъстват само веднъж. И като се оглеждам тук в залата, мога да ви кажа, че присъстват депутатите, които винаги идват на заседанията на комисията, така че критиката ви е изключително основателна. Не веднъж съм повдигал този въпрос на заседание на комисията ни. И наистина много се радвам, че сега влезе външен човек и ни го каза в очите. Наистина не бива да забравяме за този проблем с присъствието. Да, казахте, че има и други прояви, други заседания на комисии, но как може да има нещо по-важно от темата, която се обсъжда сега? След като съм член на тази комисия, трябва да участвам в заседанието и сега. Поговорете с онези колеги, които никога не идват на заседанията, са членове на комисията. Та нали за това им се плаща? Тези хора не са млекопроизводители и със сигурност не са претрепани всяка вечер от усиления си труд през деня. Много ми хареса това, което казахте. Едно от най-добрите изказвания, които някога съм чувал в тази комисия, тъй като беше вярно. Много беше интересно изказването ви. Първо, продукцията трябва да е приспособена към нуждите на пазара. Освен това, програмата за отговорно поведение на пазара следва да се прилага на втори етап. Тя може да се използва за регулиране на пазара, но първо трябва да се регулират производствените разходи. Консултационните услуги трябва да са в полза на производителите, а не на многонационалните концерни. Всяко едно увеличение на продукцията от полза полза само за преработвателите. Според вас, преработвателната индустрия в селското стопанство и консултационните услуги в тази област от полза ли са за производителите? Трябва ли производителите да са по-независими и да произвеждат, за да реализират печалби? Какво мислите за онези компании, които изкупуват млякото на производителите и твърдят, че така помагат на общността на производителите? Но оттам нататък, подобно на една компания в Ирландия, насочват печалбите си към страни като Люксембург, за да не плащат данъци. Тези постъпления от данъци не са в полза на Европа. Те отиват в джобовете на, бих казал, разбойници. И какво смятате за това отношение на тези компании към производителите? И накрая казахте, че стотици тонове мляко на прах са складирани в резултат от последната интервенция. Господин Холган каза, че това мляко на прах е било продадено. Не знам точно такъв случай какво е положението с него. Бихте ли изяснили? Благодаря ви и Можете да говорите това, което си искате. Няма нужда да ни се извинявате. Наистина, добре се справихте. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли и от мен на нашите гости. Извинявам се за закъснението, но участвах в друга проява затова и не можах да съм тук още от самото начало. Успях обаче да се запозная с документите, които ни бяхте изпратили. Много интересно бе онова, което казахте за регулирането на пазара в сектора на млекопроизводството и за цените на млякото. Приветствам предложенията ви, но имаме все още някои резерви, които може би бихте могли да разсеете. Как смятате, че трябва да се обвърже наблюдението на пазара с органа за наблюдение на пазара на мляко? каква роля трябва да изиграе този орган в наблюдението на пазара. Освен това, вашият пазарен индекс измерва стабилността на националните пазари, ако правилно съм разбрала. Какво е положението в Португалия, например? На Азорските острови ситуацията е особено тежка. Азорските острови са наистина в тежко положение. Там цените са много по-низки от средните. Мисля, че един такъв индекс като вашия би поставил в неравностойно положение Португалия и Азорските острови. Референтният период трябва да се определя спрямо период на равновесие, но как да се направи това, за да не се ощетяват производителите? Госпожа Магинес, благодаря госпожо председател, благодаря и на гостите ни за изложението им. Реакциите на, реакцията на пазара на програмата за ограничаване на продукцията е положителна. Виждаме, че тази програма се увенча с успех, но онова, което предприемате вие, би вменила допълнителна бюрократична тежест на сектора, особено като се има предвид, че сега там не се прилагат квоти. Няколко думи и за младите хора. Когато младите хора имат възможност за избор, те и действително правят такъв, но всички производители, с които съм разговаряла, независимо на каква възраст са били, са ми казвали, че искат да разширяват дейността си. Как бихте ограничили този техен естествен инстинкт? Освен това, когато спадат цените, то отделните производители ще увеличат, разбира се, продукцията, за да запазят поне до някъде доходите си. Трябва да сме наясно с тези основни положения в економиката на селското стопанство, когато говорим за пазарите. В Ирландия има трева, увеличи се поради това млекопроизводството. Освен това имаме и кооперативни структури, които установяват силни връзки с производителите, които притежават и дялове в тях. Така могат да се договарят цените за разлика от други държави членки. Има и различни структури на разходите. Структурата на разходите в Ирландия е по-различна от тази от други страни. Вероятно разходите в Ирландия са по-низки. Освен това, Джим Никълсън правилно каза, че разширяването на дейността в млекопроизводството ще се отрази върху говедовътството. Отглеждат се и телета в този сектор. Не се произвежда само мляко. Какво е моето виждане за млекопроизводството? Според мен екологичните въпроси ще са новите квоти, независимо дали става дума за нитратите, емисиите или качеството на водата. Всички тези фактори ще ограничат капацитета на млекопроизводителите за разширяване на дейността им. И именно с това трябва да сме наясно. Според мен са необходими мерки по отношение на пазара. Когато има криза, която действително води до спад в цените. Можехме по-рано да започнем с такива мерки, но все пак ги приложихме и те сработиха, както ясно казахте и вие. По въпроса за продуктния дъмпинг, какво точно имате предвид, тъй като вече няма а, финанс... експ... експортни субсидии? как според вас тогава се стига до дъмпинг? А що се отнася до складирането, комисията значително намали обема на складираната продукция. 374 000 тона бяха продадени на търг. Под 1% в момента се складира. И това е ясен сигнал, че трябва да се повишат изкупните цени. И още няколко думи накрая. Аз съм евродепутат. Трябва да представлявам онези, които са ме избрали, а не да следя за това дали колегите ми идват или не идват на заседание. Аз уважавам тяхната работа, уважавам и коментара, който направихте за малочисленото присъствие в залата. Но в крайна сметка всички ние трябва да се отчетем пред избирателите си и в това е красотата на демокрацията. Сеньор Банке Бан... И последният ще бъде господин Том Вантен Родри. Но много ви... Извинявайте, не произнесах много добре вашето име. Благодаря, госпожо председател, господин шеф. Нека да ви кажа какво става в Андрия и тук е, е, секторът е, също е под натиск. Чувстваме го в Европейския парламент и работи много по тази въпроси. Изключително важно е най-вече да обърнем внимание не само на говедовътството, но и на свиневътството. Един сектор, който непрекъснато е разтрисан от кризи. Така че е, проблемите не са от е, вчера, е, поне що се отнася до нашата страна. Системата, за която говорим и вие я окачествите като успешна, естествено показва и плюсове, но има и минуси. Когато става дума за дългосрачни инвестиции, Естествено, знаем, че обикновено млекопроизводителите винаги говорят за това, че добре, субсидиите отпадат, но трябва да се създадат много повече възможности за инвестиране. Така че ще трябва при всички положения да има, според мен, обединяване на отделните сектори, защото проблемите много често са общи. Инструментите за овладяване на кризи и за предотвратяване на кризи, които се предлагат от Европейската комисия, всъщност са добре дошли. Но при това положение, е, независимо от това колко добър е механизма, естествено не бива да сме и прекалено е, големи оптимисти, не можем да очакваме е, абсолютно отпадане на всякакви кризи. При всички положения има много възможности за борба срещу и управление на кризите. Не е единствено тази програма и ние трябва да ги разгледаме. Благодаря. Нашите изказващи се изказаха. Така ще дадем думата на представителя на комисията, господин Сканел. Благодаря, госпожо председател. За комисията е удоволствие да вземе отношение по представенето на вашите гости от Европейската организация на асоциациите на млекопроизводителите. Не веднъж сме разговаряли с тях и ценим предложенията и приноса им. Комисията осъзнава колко е важна ролята и при опазването на интересите на млекопроизводителите. В момента съветът и парламентът работят по предложението за реформа на ОСП и механизмите за финансиране. Подкрепяме вижданията на организацията за това колко е важно млекопроизводството, както и че трябва да има надежна система за защита на селското стопанство в Европейския съюз. И мога да убедя господин Никълсън, че тази система ще въжи за всички видове животновътство. Не отдаваме предпочитание на един или друг. В миналото приложихме мерки като системата за доброволно ограничаване на продукцията. Тя несъмнено се увенча с успех. Миналата седмица френските власти удостоиха комисар Холган с високо отличие. С това изрично признаха неговите усилия в обосновката за присъждането на наградата. Бе упомената изрично и програмата за доброволно намаляване на млекопроизводството. Разбира се, тази мярка беше извънредна мярка. А вашата организация предлага да предвидим система от постоянни мерки. Това е основното разминаване между вашия и нашия подход. Според нас тази мярка бе с временен характер, извънредна. Не би ни се искало да я превръщаме в постоянна. Говорихте също така и за интервенционното изкупуване на обезмаслено мляко на прах. Сега складираното мляко е, на прах е 13 000%. Това е 1% от запасите, когато бяха достигнали пика си. Към момента, когато започнахме с тези изкупувания, се твърдеше, че ще залеем пазара, че в дългосрочен план ще спаднат цените и така нататък. Но всички тези опасения не се оправдаха успяхме да продадем тези запаси на много по-високи цени от очакваните и при много по-низки разходи за данакоплаците. Така мярката се увенча с успех, стабилизирайки пазара. Предприехме и още една изключителна мярка, а именно по отношение на дъмпинговия износ на млечни продукти към Африка. Това обвинение се отправя към Европейския съюз вече от десетилетия и не е вярно. Вече няма възстановявания при износа към Африка. Но въпреки това продължават да се отправят към нас такива обвинения. Те накърняват репутацията на Европа и най-вече на сектора на млекопроизводството. не допринасят също така и за усилията ни за увеличаване на износа на млечни продукти. Идния месец ще проведете среща, която очаквам с нетърпение. На нея още веднъж категорично ще отхвърлим всички тези обвинения. Сега към основния момент от е, изложението ви, а именно въвеждането на постоянен механизъм за стабилизиране. При, про, простете, но трябва да приключвате, тъй като продължаваме след това с комисар Хог. Добре, ще бъда съвсем кратък. Заместник председателката Магинес обобщи рисковете и недостатъците, свързани с въвеждането на една такава постоянна система. Тя ще вмени огромна бюрокративна теж... тежест, ще доведе до значителни допълнителни разходи. Всяка една компенсация за намаляването на продукцията ще трябва да се отклони от директните плащания, т.е. ще бъде в крайна сметка в ущърп на производителите. Освен това, една такава система ще постави под въпрос и много успешните реформи от миналото. Благодаря много. Сега ще приключиме, като да ви дам отново думата, за да отговорите на въпросите, но не повече от 3 минути, ако обичате, господин Шоф. Ja, danke, das... Да, благодаря ви за това, че макар и за кратко време получаваме е, е думата в края на дискусията. Ще бъда кратък. Първо, а, моето изказване за това, че не виждам много депутати в залата, бе чисто емоционално. Ние, гражданите, е, според мен, имаме право да казваме е, какво чувстваме, какво виждаме, какво усещаме, без да искаме да обидим когото и да било. И тъй като представлявам също гражданското общество, мога да го кажа и ние, земеделските стопани, обикновено казваме направо това, което мислим. И така, на второ място, ако искаме изцяло цени на млякото, които да покриват производствените разходи, очевидно в момента ще трябва да бъдем подкрепени тези 45%, които трябва да бъдат постигнати като цена ще бъдат постигнати, когато започнем да работим с нашата програма за пазарна отговорност. И в момента, в който програмата се инсталира навсякъде, тогава няма да имаме нужда вече от субсидии. И в Белгия, Германия, Ирландия и така нататък ще можем вече да редуцираме, след като сме инсталирали програмата и сме постигнали цената и премиите Естествено, е, трябва да е, спрем с е, така лансирането на идеята в, в сред обществеността, че ние сме именно тези, които получават непрекъснато премии и субсидии. Ние не го желаем това нещо. Не желаем и го казвам от името и на моите колеги. Ние желаем да си изработваме цените на продукта и се намираме също в една дилема която се усети и сега по време на дискусията с въпроси и отговори. И хората, които поставиха определени въпроси, може би ще бъдат потърсени от нас, за да можем да си обясним тезите по-добре и по-подробно. В момента не можем да си позволим нов скандал, нова криза и да започваме всеки път отново и отново от началото. Политиката всъщност е призвана да създаде рамкови условия, така че да не се стига отново до криза и да не се е, е, виждат е, стопаните отново изправени пред финансови тревоги и липса на средства. Ние сме стопани. Моята работа не е всъщност да се занимавам с политика. Аз би трябвало да доя кравите. Моите колеги, Борис, Кертан и други те в нашата асоциация всъщност са земеделски стопани. Ние сме израсли в земеделски стопанства. Получили сме ги от предишните поколения, от предците си и желаем да ги ги прехвърлим на следващото поколение. Но ако след 10 години продължаваме да казваме, че не можем да си покрием производствените разходи, просто няма да има земеделски стопани ще има някакви големи компании от типа на Nestle или Кока-Кола, един господ знае какъв, какви големи концерни, но ние няма да сме тук. Благодаря ви за изказването. Наистина искам да ви благодаря за вашата презентация. Виждате, че се получи един много интересен дебат, в който участваха всички присъстващи е, членове. И само за една минута да се е, сбогуваме с нашите гости и да посрещнем следващия. Comenzamos. Започваме отново. Number English Comenzamos. Започваме нашата работа. Точка четвърта от дневния ред, която е представене на окончателния доклад на работната група за селските райони в Африка. При нас е председателя на работната група Том Арнот. Добре дошъл в присъствието на нашия комисар по селското стопанство господин Хоган. Добре дошъл отново сред нас и госпожа Хосефа Сако, също. Добре дошла, госпожо Сако, която отговаря за економиката на селските райони в Комисията на Африканския съюз. Първо давам думата на председателя на работната група, който ще направи няколко коментара относно работата на тази важна работна група. Господин Арнолд е завършил University College в Дублин, мастър в Тринити College и е учил в Католическия университет в Лювен. Той е доктор Хонорис Кауса на Ирландския национален университет. Има много, много длъжности, които е заемал в международен план в своята страна е, той е, е заемал много важни длъжности и за ние много се радваме, че присъствате тук сред нас в качеството си на председател на работната група. Давам ви думата за 10 на минути а после в заключение също ще можете да вземете думата или да отговорите на въпроси, които ще ви бъдат задатени. Още веднъж добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Аз бях тук в ноември. Разговарях с членовете на вашата комисия. Тогава работната група беше в разгара на своята дейност. Така че за, за мен е голямо удоволствие да ви представя окончателният доклад, който бе финализиран през съвсем скоро и беше представен преди няколко часа, да ви кажа какво има в този доклад. Спомнете си една цифра. 800 милиона. Това е броя на лицата, които ще навлезат на пазара на труда в Африка в следващите години. Това са хората от възрастната група между 15 и 64 години, които ще а, бъдат работната сила на Африка. Е, три четвърти от световната работна сила ще се увеличи в Африка до 2015, 2050 година. Населението на Африка се отвои през последните 30 години и ще се отвои през следващите 30 години. Така че през 2050 година в Африка ще живеят 2 милиарда и 500 хиляди души. Как да създадем достатъчно работни места и разходи и приходи, за да могат всички тези хора да живеят, за да могат тези предизвикателства да бъдат разрешени, да се справим с тях, трябва да развиеме селското стопанство в Африка в пълен потенциал и ние сме, изле... сме представили някои препоръки, които биха могли да спомогнат за промян... промените в е, континента. От, от, ние пред, пред, предлагаме дългос, е, дългосрочни и но бързо финансиране в на обучението, здравеопазването и промените в селското стопанство. Е, наш... Ако разгледаме хранително-промишленият отрасъл и земеделието, ние смятаме, че основното, което трябва да се направи е следното. Да се създадат стратегии и също така ние предлагаме начина по който тези стратегии да се прилагат. Какво трябва да се направи? Ние предлагаме 6 краткосрочни инициативи и четири стратегически е, програми, които трябва да се изпълняват в е, средосрочен и дългосрочен план. Е, сред, в, е, сред, сред крат, крат, краткосрочните инициативи предлагаме бързо е, финансиране на дейности за селското стопанство в рамките на е, плана за действие на Африка за промените в е, климата е, да има по-задълбочено партньорство между Европейския съюз и Африка. А колкото до четирите стратегически стратегии, първо е да имат е, стратегически подход към планиране, съгласно спецификите на Африка и един по-специфичен подход. Е, второ, устойчиво самоуправление и управление на природните ресурси за да се използват е, действията, свързани с промените в климата за устойчиво развитие. Знаеме, че Африка ще бъде най-уязвима на климатични промени през, е, през следващите години. Също така пред, предлагаме мерки за е, включващо, включващ растеж на земеделието на основата на семейни стопанства, и по-големи стопанства. И също така развитие на пазарите и промишлеността. Затова ние предлагаме увеличаване на инвестициите от частния сектор и по добре интегрирано вътрешен търговски обмен в Африка, за да се разгърне изцяло потенциала на Африка комбинирането на тези краткосрочни и дългосрочни мерки е, ще бъде от голяма полза, но е, Европа също може да допринесе за развитието на земеделието в Африка. Как да стане тази промяна в Африка? Основната препоръка за това как да се осъществи трансформацията е препоръка за ино, иновативно партньорство между Европейския съюз и Африка. Като а, от една страна от Африка ще се изисква лидершип, а от а, Европа споделяне на ноу-хау и подпомагане. Партньорството ще бъде между е, отделните лица, между е, страните, между е, правителства. Това обаче може да стане само ако има устойчива, дългосрочна и последователна политика от двете страни. В заключение, всъщност се опитах да направя едно резюме на 71 една страница от доклада. Как, какво ще направим? Каква е, беше целта на доклада? Доклада трябва да има дидактична цел. Връщам се към това, което казах в началото. 800 милиона души ще навлезат на трудовият пазар в Африка в близките години. Това не трябва да бъде забравено нито в Африка, нито в Европа. Това, това означава, че трябва да се осъществят краткосрочните и дългосрочните политики, за да могат да бъдат посрещнати нужди на а, все по-увеличаващото се население на Африка. За това е необходимо да има политическа воля, за да могат тези препоръки да се превърнат в действие. Основният въпрос е дали ентусиазма на комисара Хоган и на госпожа Сакова в тяхната работа ще бъде е, е, ще, ще, ще намери ехо в мерките, които ще бъдат предприяти от е, Министерствата на земеделието и най-вече на мер... земе... Земе... Министерствата на финансите. Дали, дали ще може да се създаде един план за действие, който да може да бъде одобрен на следващата среща на високо равнище. И още веднъж. Трябва да, да има африканско-европейски дневен ред за промяна на земеделието в Африка. Ние предлагаме нови мерки и също така наблягаме на това, че развитието на хранително-вкусовият е, отрасъл и земеделието трябва да бъдат в центъра на вниманието и на отношенията между Африка и Европейския съюз. Сътрудничеството в тези два отрасъла трябва също да бъде от основно значение в взаимоотношенията между нашите два континента. Благодаря, господин Арнолд трябва да ви припомня, че на 21 ноември 2018 година имахме съвместно заседание между нашата комисия и комисията по развитие. Тогава господин Арнолд ни обясни каква работа извършва работната група, която той председателства. А сега дойде да ни представи заключенията. Сега мога само да кажа, че не можахме да организираме съвместно заседание с Комисията по развитие, но поканихме членовете на тази комисия да присъстват на нашето заседание, ако могат. А сега давам думата на нашият комисар комисар Хоган. Разполагате с 5 минути за изказване. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа от Европейския парламент, за мен е удоволствие да бъда заедно с госпожа Сако от е, Африканската комисия и господин Арнолд от работната група. Тук е, е, за да е, видим какво е, се предлага в е, доклада, изготвен от работната група. Става дума за времето, за бизнеса, за африканския континент и хората най-вече. И за това как хората могат да извлекат от предлаганите промени полза за тях. Да, става дума за е, е, насочване на е, взаимоотношенията между нашите е, два континента е, в полза на хората и е, това винаги е било в центъра на вниманието ни. Сега е, ние се опитваме да създадем един нов е, евроафрикански съюз е, за гарантиране на работни места. Така че препоръките в доклада са много важна насока по отношение на развитието на хранителния, на сълскостопанския сектор и изгражда мост между възможностите и реалността е, не става дума само за хубави думи, става дума за е, реални действия. И аз мога да се ангажирам с обещанието, че в е, нашия екип, в комисията, ние обръщаме особено голямо внимание на препоръките по отношение на селско-стоманската политика, на хранително-вкусовата верига, на хранителната верига, за да. Е, преведем тези препоръки в реални действия в рамките е, на нашата стратегия. Е, предвиждаме именно е, разработването на такива действия. Партньорството на три равнища, както председателят на групата току-що каза, междуличностно равнище, равнище управление, е, правителства на африканските държави, бизнес е, е, равнище. Струва ми се, че естествено частният сектор трябва да бъде мобилизиран в по-голяма степен за създаване на възможности за прехрана, за развитие на селскостопанския и хранителния за действие предвижда естествено е, източници на финансиране. Е, с е, френската служба за развитие ще се сключи договор и ще има пет милиарда евро за гаранции, за помощ. Това на практика ще бъде лостът, с който ние смятаме, че можем да ускорим развитието на агробизнеса в Африка. Работим с много различни организации на земеделските стопани. Фондът за развитие на, селското, на селските райони е, проведе редица разговори с такива организации и е, ние очакваме конкретни предложения. Естествено, е, много важно е, като имаме предвид демографското развитие, създаването на работни места, създаване на работни места и на възможности за обучение и по линията на програмата Лидер Необходими са водещи групи по лидер, е, които е, да е, са смесени африканско-европейски. Аз подкрепям предложението за туининг програми, което се съдържа в доклада, защото по този начин в кратко време ще можем да ангажираме е, в обучение е, млади е, начинаещи бизнесмени, замеделски стопани в, от африканските страни, които да се ангажират с производство. Структурните трансформации в сектора, в хранителния и сълскостопанския сектор, естествено, ще предвиждат е, най-вече създаване на малки и средни предприятия и насърчаването им. Агробизнес е, създава една такава връзка и мрежа от връзки, на която ще е, ускори нашите усилия. И е, е, Запазването на и опазването на географските указания, това е нещо, което е много важно за взаимоотношенията с Африка. Африканският съюз се нуждае от една стратегия за географските указания, за да може да се мисли вече за едни по интензивни е, взаимоотношения и в търговската сфера. Ние ще подпомогнем Африканския съюз в това отношение през следващите е, месеци и освен това е, повече съгласуваност на политиките е необходима. Още повече, че в някои случаи е, има немалко конфликти между е, местните производители, е, между е, потребителите, организациите на потребителите. Много важно е в това отношение да се предприемат конкретни стъпки, като имаме предвид и препоръките в доклада. Комисията е, получава е, информация от заинтересованите страни в Африка по отношение на подхода, който се предлага от работната група заедно на основата на днешния доклад в сътрудничество и с представителите на Министерствата за селско стопанство, за хранителна е, промишленост в Австрия, ние е, през юни ще обсъдим всички възможни е, по-нататъчни стъпки. Председателят Юнкер винаги обещал особено внимание на взаимоотношенията Европейски съюз-Африка. Става дума за една програма, която не се отнася само за настоящето, тя се отнася до е, бъдещето през април на е, съвета Агрофиш, а и след това през юни на е, срещата на високо равнище в Рим ще се обсъждат планове за действие и бъдещите основни моменти в нашата обща политика. Надявам се на подкрепа и от страна на организациите, които представлява госпожа Сако Селскостопанските райони, селските райони са много важна част от нашата ОСП. И външното измерение имам предвид и използването на земята, и разширяването на екологичните мерки, и е, решаване и на е, проблем на чендър е, проблема, мобилизиране на повече жени. 5 милиона са предвидени именно, извинете, 5 милиарда в една програма, която е под егидата на ООН и се отнася именно до създаването на повече възможности за развитие на жените в обществото като цяло, но и в е, бизнеса, в е, селското стопанство в това отношение, в секторите, за които говорим. И така, в заключение, благодаря много на всички участници, на председателя на работната група, на вашата комисия, госпожо председател, която винаги много усилено и ефективно ме е подкрепила. Е благодаря, господин Хоган. Много е интересна тази програма за равнопоставеността между мъжете и жените. И наистина много а, така навременно, тъй като утре ще отбележиме 8 март, деня в който продължава борбата за равноправие между половете. А сега ще ще дам думата на госпожа Асако, която е агроном и много известна в цяла Африка и която е председател на Комисията по селско стопанство в Африканския съюз. Била е съветник в Министерството на земеделието в своята страна. В Ангола работила и е като консултант в Кот Дивуар и също така е заемала важни длъжности в регионални и световни органи, работещи в областта на селското стопанство също така към ФАО, Банката за развитие в Африка, член е на много асо... национ... регионални асоциации. Има много интересна биография, много дълга и богата. Добре дошла, госпожа Сако, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че моят матерен език е португалски, но аз разбирам много добре а, испански, но ще ви говоря сега на английски. Уважаеми евродепутати, уважаеми колега комисар Холган, госпожи и господа, за мен е радост днес да съм тук в Брюксел на представенето на окончателния доклад на работната група за селските райони в Африка – Предавам ви сърдечните поздрави на негово превъзходителство, председателя на Комисията на Африканския съюз. Благодаря и на комисар Фил Холган за отправената към мен покана за участие в днешната важна проява с участието и на евродепутати. Европейският съюз е основният партньор на Африка. На съюза се пада 35,7% от стокообмена в Африка, т.е. от износа и вноса през 2017 година. Отношенията между Европейския съюз и Африка процъфтяват вече от години. Европейският съюз сега е основният партньор и доверен съюзник на африканската Африканския съюз. Въпреки бързия процес на урбанизация в Африка, континентът продължава да е предимно със селски характер. Населението на селските райони в Африка, южно от пустинята Сахара, се увеличи от 69% от общия брой на населението през 2000-та година до още по-висок процент преди, през 2016. Постигането на целите за устойчиво развитие може да доведе до преход в селските райони в Африка. На деветата среща на върха между Европейската комисия и Африканския съюз, състояла се на 23 май през 2018 година в Брюксел и двете страни задълбочиха дългото си сътрудничество, като приеха конкретни решения за действия, насочени към справянето с наболели глобални проблеми, като мира и сигурността, миграцията, разкриването на работни места и селското стопанство. Тази инициатива бе подета в следствие от ангажимента поет на петия, петата среща на върха Африкански съюз, Европейски съюз, състояла се през ноември 2017 в Абиджан. На тази среща на върха бе разширено и задълбочено сътрудничеството в областта на науката и технологиите, агробизнеса, възобновяемите енергии, синята и зелената економика, уменията и образованието, управлението, наблюдението на избори, мира и сигурността най-вече, що се отнася до економиката на селските райони, бе договорено Европейската комисия да учреди работна група от експерти, които да работят по въпроса на селските райони в Африка. Тези експерти следваше да излизат с съвети, становища и евентуално препоръки към Комисията на Африканския съюз във връзка с селското стопанство, агробизнеса и агроиндустрията. Тази група бе очредена през май 2018. Състоеше се от 11 експерти, назначени в личното им качество. Това бяха хора, притежаващи знания и опит в областта на селското стопанство, агробизнеса, агроиндустрията, търговията, политиката за развитие миграцията и свързани с тях области. Притежаваха и познания от първа ръка за хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство в Африка. Срещите на групата започнаха през декември 2018. Бе поставен акцент върху устойчивостта и разкриването на работни места в производството на селскостопански хранителни продукти в Африка, като бе взета предвид и бързо разрастващата се работна сила на континента. Работната група излезе с препоръки за учредяването на новаторско партньорство между Съюза и Африка. Партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие на селското стопанство, агробизнеса и агроекономиката. Както каза и комисар Холган, трябва да поставим силен акцент в това отношение и върху въпросите свързани с пола. Трябва да се настоява за джендър мейнстриминг при всички проекти за развитие на континента. Партньорството ще се осъществява на ниво междуличностни контакти, контакти на ниво бизнес и контакти на ниво държавно управление. В рамките на това сътрудничество бяха очертани четири стратегически области за действие. Първо, стратегия за териториално развитие и разкриване на работни места, устойчиво управление на земите и природните ресурси и действия в областта на климата, устойчив преход в селското стопанство в Африка и развитие на хранително-вкусовата промишленост и пазарите на хранителни продукти. Тези области са отразени и във водещата ни програма. Това е една всеобхватна програма за развитие на африканския континент под надслов Африка, която искаме да изградим. Така че тези четири области наистина са в съзвучие с мандата ни. Освен това, работната група излиза и с шест основни препоръки, които вече изложи нашият координатор. Много се радвам, уважаеми членове на Европейския парламент, че ни дадохте днес възможността да споделим с вас констатациите от доклада. Убедена съм, че Европейският съюз ще допринесе заедно с нас за преход в селското стопанство в Африка. Поставили сме си амбициозната цел да изкореним глада на континента до 2025 година. Заложената дата в програмата за устойчиво развитие 2030 е година, но ние искаме да изкореним глада до 2025, тъй като това е основен проблем Недохранването най-вече сред децата е сред най-тежките проблеми на континента. Затова и трябва да ускорим работата в тази област. В Комисията към Африканския съюз с удоволствие ще си сътрудничим с Европейския съюз с цел прилагане на всеобхватните препоръки ще можем така да надградим над вече съществуващи структури за сътрудничество между Европейския съюз и Африканския съюз в по-широки области, като хранителните продукти и селското стопанство. Крайната цел е устойчивото развитие на тези сектори в Африка с специален акцент върху подпомагането на младите хора и жените при производството на селскостопански хранителни продукти. Уважаеми евродепутати, разчитам на подкрепата ви при реализирането на тази мащабна съвместна програма. Ще продължа при необходимост да се срещам с вас, за да ви давам актуална информация за напредъка в работата по този важен доклад. Благодаря ви на английски, испански френс и френски. И на арабски. Благодаря много за всичко, за благодарностите, за това, че сте готова да се срещнете с нас при необходимост. Благодаря много още веднъж. И сега ще дам думата на колегите, които искаха да вземат думата. Разполагаме с време, но не се разпростирайте все пак. Но имаме разполагаме с достатъчно време, за да може всеки да вземе думата. Госпожа Ферин, благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, мисля, че а, мога така с гордост да се чувствам а, депутат в Европейският парламент. В Африка, в Европа говориме много за големи проекти, за големи програми, но този път наистина можем да бъдем горди с себе си, е, горди с програмата си, горди с предложенията си. Обръщам се към нашият е, комисар. Сега трябва да запретнем ръкави и да се опитаме да привлечеме целия бизнес сектор, включително и частния сектор. Но искам и да направя една забележка. Когато говорим за програми за Африка, има много облаги за някои. Някои просто е, отиват е, консултанти, пътуват в Африка, е, отиват с самолети в. Е, с, а, първо, с първо, в, в бизнес класа и първа класа пътуват. А важното е да има лични контакти между земеделците, да, да има наистина а, възможност за хората а, от Африка да а, се обучат. Трябва да създадеме преки контакти между нашите земеделци и африканските е, земеделци, да работим с Копа Кожек, която поема много инициативи в е, тази е, област. Също така да, да се пребориме с всички тези, които искат да поставят някакви търговски бариери между Африка и а, Европа, защото само по този начин ще разширим обмена. А, същевременно а, трябва да работиме, за да можем да помогнем на африканците да създават качествена продукция, за да може да бъде на е, равнището на това, което се очаква. Сега, за съжаление, трябва да ви напусна, тъй като ме очакват в друго, на друго заслудание, но ще продължим да работиме и моите е, сътрудници остават тук, госпожа Харту. Благодаря ви, благодаря ви, господин Арнолд, за това, че втори път се присъединявате към нашата комисия, за да ни докладвате за констатациите от доклада си. Благодаря и на госпожа Сако за това, че ни представи гледната точка и на комисията към Африканския съюз. Членувам и в Комисията по развитие, за това наистина много се радвам, че заедно установяваме сътрудничество. Много се радвам също, че сте готова заедно с нас да работите по стратегия за африканския континент. Господин Арнолд, изтъкнахте, че младите хора се нуждаят от работа. Не веднъж и тук в комисията сме говорили за това, че селскостопанските производители, дребните селскостопански производители могат да изиграят много важна роля в това отношение. Какви са вашите препоръки по този въпрос? Тази седмица организирах конференция съвместно с ФАО, посветена на борбата срещу глада. На тази конференция категорично бе направена констатацията, че именно малките стопанства не само могат да допринесат за изкореняването на глада, могат също така и да стимулират стопанската дейност отдолу нагоре. Що се отнася до достъпа до пазара и що се отнася по-конкретно до африканския континент, как може там да се изгради според вас вътрешен пазар? Комисар Холган, вие говорихте за съгласуваността на политиките. Това е нещо, което според мен е особено важно. Вече сме разговаряли за това с вас и в двустранен план. В момента обсъждаме реформата на ОСП. В съобщението на комисията по въпроса се съдържа една кратка част за съгласуваността на политиките, но този въпрос не е засегнат в законодателното предложение. В становището на нашето на нашата комисия излязохме с изменение, в което предлагаме съгласуваността на политиките да се включи в законодателния акт за реформа на ОСП и то в главната част на текста. Господин комисар, моля да ме подкрепите по време на триалога в това отношение. Ако искаме да работим заедно, да разработваме общи стратегии, то и политиките ни трябва да са съгласувани. Ако искаме да приобщим министрите на селското стопанство, то трябва да има съгласуваност между политиката ни в областта на ОСП и политиката ни в областта на търговията. Трябва да сме наясно какво е въздействието на ОСП върху търговията и в други региони. Ще трябва отблизо да следим това. Трябва да има и съгласуваност на политиките, която да е закрепена в законодателния акт за реформиране на ОСП. Надявам се да ме подкрепите в това отношение. На ниво съвет би следвало да разговаряме, може би, не само с министрите на селското стопанство, но и с министрите, отговарящи за развитието и сътрудничеството за развитие. Ако се включат в процеса и те, то може би ще можем да включим съгласуваността на политиките в реформата. Това би бил напредък. Госпожа Магинес. Well, Благодаря. Добре дошли. Специално госпожа Сако, много се радваме, че сте тук. Том, ние наистина благодарим за работата, която сте свършили, както и а, активното участие на комисар Хоган. Има много проблеми и аз наистина се е, впечатлих от цифрата 800 милиона, която вие споменахте. Но ние можем да го направим. Тук става дума за е, бъдещето на Африка, но става дума и за бъдещето на Европейския съюз. А ние не можем едни без други. Ние имаме и морално задължение да е, осигуриме развитието на Африка, но също но това е и в наш интерес. Искам само да ви припомня страната, от която съм аз, я, Том Арнолд и Фил Хоган. Нека не забравяме, че това е една страна, в която е имал глад и милиони хора са иммигрирали в търсене на прехрана на друго място, а ние днеска изнасяме селскостопански продукти. Така че какви, каква конкретна помощ можем е, да предоставим на, за изпълнението на програмата? Още веднъж благодаря ви за всичко. А сега давам думата на господин Хъфт. Благодаря за презентациите, които изслушахме. Госпожа Шраем междувременно вече си е, тръгна, но е, аз също ще задам въпрос, свързан с търговската политика. Става дума не само за отворените пазари на Европа, за затворените въпроси на е, пазари на Африка. Въпросът е, е, е опира до това, че е, понякога принудително се отварят африканските пазари, за да могат да се пласират европейски селскостопански и други продукти. И Селското стопанство, което а, при нас е конкурентно способно и а, произвежда много в а, размер на милиарди, а, не може да бъде, е, така да се каже, равнопоставен конкурент на африканците. Е, по-скоро ние притискаме и задушаваме африканското производство. Е, изнасяме много за Африка, имаме свръх излишък при износа как ще функционират нещата. Ние виждаме, че има земеделски стопани от Африка в Сицилия, но те са единици и колко дълго може да продължава това. Може би трябва да има програми и проекти за Африка, в които да се наблегне върху производството на продукти за износ. Да кажем, има такива производства, като производството на захар и други подобни продукти, които са предназначени главно за износ към Европа, но тогава пък не остава достатъчно от този продукт за африканския пазар трябва да се разработят програми, в които ние да можем да подпомагаме африканското производство и с високи технологии, ще може ли, така да се каже, да се върви в Африка по един собствен път или ще трябва по някакъв начин да се търси партньорство и коопериране. Е, Африка се нуждае от е, справедливи цени, но това, което наблюдаваме в момента по отношение на какаото и кафето, това е, е дъмпинг. Производителите на практика нямат никакъв шанс и по-скоро е, трябва да се призоват е, е, европейските вносители да се съобразяват с справедливостта в ценообразуването. Това ще бъде също естествено в полза на Африка. Естествено за добросъвестност, така да се каже, плащаме пари, но това очевидно не винаги е достатъчно. Е... Господин Хъблин. А господин Фланаган ще бъде последният, който ще вземе думата. Благодаря много за интересните презентации на тримата е, основни говорители. Е, целият е, е, ми живот 47 е, години е, слушам как се събират е, средства, за да помогнем на африканците е, и в класовете, в училище. Непрекъснато има акции и навсякъде в обществата ни се събират средства 15 часа, така да се каже, от 24 часа отиват в това, как точно е, да организираме нещата. Е, и е, за Етиопия много хора умират и гладуват. Всички тези средства, които се събират и които се изпращат, на практика не доведоха до желаните резултати. Етиопия изнася в момента зърно и също времено там има хора, които умират от глад. Някои говорят за геноцид, някои говорят за Е, подпомагане е, на 160 хиляди бяха е, мигрантите, за които се говореше в последно време в Манчестър от африкански страни. Хора, които е, не могат да се справят с условията в европейските държави, не говорики езика. И същевременно е, ние знаем, че в много случаи е, храната от Африка се изнася, а хората там умират от глад. Разбирам, че това не се отнася до нашата комисия, но същевременно има и един друг продукт, който също, така да се каже, трябва да бъде в центъра на интересите и вниманието. Рибите с много от депутатите в парламента и с заинтересовани страни сме говорили за това, че Традиционният риболов в Африка е, е много застрашен е, през последните години, е, тъй като големите риболовни кораби всъщност лишават хората от техния традиционен поминък и същевременно климатичните условия и екокатастрофата допринася за това. Може би трябва да се направи нещо повече в това отношение. Вие, комисар Хоган, сте от същата страна, от която съм и аз. И ние знаем, че колкото и да се върши в това отношение, не сме направили достатъчно. Има ли нещо повече, което бихме могли да направим? благодаря и на госпожа Сако, която действително направи много добра презентация. É, е, господин Santo. Também eu quero dar as boas-vindas e saudar os. Добре е дошъл. Добре е дошъл на Том Арнолд, на нашия комисар Фил Холган и на госпожа Жозефа Сако от Ангола. С нея говорим един и същи език. Нека още веднъж изтъкна призива, който отправя Европейския съюз вече от години по отношение на сътрудничеството с Нова Африка. Бе упоменато и рибарството от колегата от Ирландия – Немалко съм работил в областта на синята економика, рибарството, устойчивото развитие в Комисията по рибарство. Рибарството, аквакултурите и селското стопанство. Всичко това са елементи от по-общия контекст, на който винаги трябва да обръщаме внимание в Европейския съюз. Сключват се споразумения за устойчиво сътрудничество в областта на рибарството с редица страни, както и за борба срещу незаконния риболов. Министрите на рибарството на африканските страни преди две години заявиха, че загубите от незаконния, недекларирания и нерегламентирания риболов възлизат на милиарди годишно. Става дума за едно наистина много тежко явление. По казаното от господин Том Арнолд, но и не само по него – Не упоменахте Китай. Китай играе изключително важна роля на шахматната дъска в Африка. В други области може да се постигне напредък по отношение на селското стопанство. Сключени са споразумения за партньорство с 33 страни. Става дума за 147 такива споразумения с държави като, например, Мозамбик. 700 милиона следва да бъдат инвестирани в изграждането на нова инфраструктура. Китай, Африка и селското стопанство. Това е една много деликатна тема. Оказва се, че е деликатна, когато се засяга в Африка, тъй като има политически аспект. Европейският съюз по отношение на Африка винаги поставя много предварителни условия. И с това е свързан и конкретният ми въпрос. Пътната карта за развитието на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство в Африка – как си представя Европейският съюз работата по тази пътна карта, като се има предвид много важната роля на Китай в региона? Как гледате на ролята на Китай в Африка? No hay más peticiones de palabra. Uh, só, só uma coisa. eu peço desculpa. Eu vou fazer todo o esforço para, uh, para estar aqui até ao fim, mas devo presidir a um. А, да, а, ще се опитам да остана до края, но тъй като трябва да ръководя една, един семинар, който започва веднага, а, ще а, ви напусна, но напускайки ви, това не, а, не означава, че не продължавам да се интересувам много от тези въпроси. Минута. Да, знам, че Рикардо трябва да председателстваш този, тази работна група скоро. Nuestros invitados, en primer lugar. А сега ще дам думата на нашите гости. Първо на господин Тон Арнолд, който може да отговори на някои от въпросите така, в качество на заключение към общия дебат. Да, благодаря, госпожо председател. Много коментари бяха направени. Ще се опитам да взема отношение по тях економическата жизнеспособност и създаването на работни места. Е, е, особено когато говорим за териториален подход е, по отношение на заетостта, ние си даваме сметка много добре и от опита на Европа, и от други места, че най-добрият начин да гарантираме достъп до пазара на труда в селското стопанство е създаването на повече възможности за генериране на доход в селското стопанство. Знанието за това, че планирайки бъдещето на Африка означава инвестиране в економиката на селските райони означава на практика мобилизиране на инвестиции, както в обществения, така и в частния сектор за сравнително кратко време. Това ще даде възможност за подобряване на производителността, на економическата стабилност на стопаните. И така економиката на селските райони ще бъде много по-стабилна, много по-жизнеспособна. И а, тук имаше немалко изказвания, които се отнасяха до търговията. Пазарът на Африка на храни расте много, не само поради демографското развитие, но и поради това, че се увеличава търсенето на различни хранителни продукти. И една голяма част от търсенето се покрива в крайна сметка с внос от други континенти. Но африканският хранителен сектор през следващите 10, 20, 30 години трябва да започне да покрива вътрешните потребности. И това означава, че секторът трябва да се промени. В момента той все още не е конкурентно способен. Е, така е, в сравнение с внасящите е, сълскостопански нации. И един от много важните въпроси във връзка с стандартите, фитосанитарните стандарти, ще трябва да се подобрят в много от страните от африканския континент. и в рамките на едно много добре структурирано и е, устойчиво сътрудничество между Европа и Африка това може да бъде направено. Е, трябва да се създадат е, и по-добри възможности за вътре африканските търговски отношения. Това е е, задача, която вече е разпозната, идентифицирана от Африканския съюз. Е, трябва да се увеличат възможностите за вътрешните африкански търговски взаимоотношения но същевременно липсата на конкурентно способност, необходимостта от покриване на собствените потребности от храни и приемането на санитарните и фитосанитарните норми. Това са основните задачи в това отношение. Необходима е дългосрочна стратегия за подобряване в тези посоки, които току-що посочих. И така ще се увеличи африканския капацитет за участие в международната търговия. Стигам и до някои от въпросите. които бяха зададени и се отнасят до търговията отново, дъмпинга. Да, европейската е, търговска политика е от десетилетия всъщност е, се развива по един определен начин, но междувременно вече нещата много се промениха в сравнение с е, е, времето преди 20 и 30 години. Рефинансирането реекспорта. Много е, е, негативно се отразяват на възможностите на Африка. Е, януари разговаряхме вече през по тези въпроси на 16 януари. Необходимо е политическо съгласуване на действията за развитие. И това трябва да се вземе много, много по-сериозно, отколкото до сега. Тази политическа съгласуваност и последователност се подчертава в доклада. Става дума за политика на растеж, за политика на устойчиво развитие, за политика на конкурентноспособност. Ето всичко това трябва да се има предвид, когато се разработват програмите и проектите за Африка е, и процеса на консултации с заинтересованите страни трябва да обхване естествено и тези аспекти. Комисарят е, е, говори и за последващи мерки и в рамките на тези последващи мерки това, тук трябва да падне акцентът много е, по-различно е, е мястото и изходната позиция, от която водим този разговор е, в сравнение с времето преди 20-30 години. Е, действително бяха повдигнати много важни въпроси. В доклада ние наистина посочваме за някои е, много важни е, елементи, е, свързани с управлението. Подобряването на управлението в Африка е, е една от основните предпоставки за по-нататъчно развитие на Африка. Африка постига напредък в това отношение. Има обаче все още много е, страни в Африка, които срещат е, огромни проблеми е, по отношение на управлението и същевременно има много райони и страни, които са обхванати от конфликти. Естествено, това влушава допълнително е, ситуацията. Ако желаем да постигнем развитие и подобрение в сълскостопанския и хранителния сектор и цялата економика, ще трябва да се справим с тези предизвикателства, предизвикателство за Африка, но също и за международната общност генералния секретар на ОНЕ. Говори за а, дипломация по отношение на а, конфликтите в Африка и решаването на конфликтите. необходима е а, а, повече активност в това отношение. А, очевидно, разрешаването на конфликтите ще допринесе за а, повече стабилност по отношение на а, прехраната и развитието на селските райони. Между 2014 и 2017 година брат на хората, страдащи от глад, е нараснал от на 260 на 375 милиона в резултат най-вече на тези въоръжени конфликти. Е, така че това е един от основните елементи, с които трябва да се започне. Как точно да прилагаме най-добре е, всъщност цялата стратегия по отношение на едно устойчиво развитие, ако продължават конфликтите. Това би било невъзможно. Стабилност може да се постигне без тях. Благодаря, господин Дарно. Давам думата на комисар. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко ще добавя нещо към обстойните отговори на Том. Африка трябва да изиграе водеща роля в политическо и економическо отношение. Европейският съюз може да се включи със своя опит, съзнанията си и с финансиране, но водещата роля трябва да се изиграе от Африка. В противен случай няма да се стигне до напредък по отношение на селското стопанство, повишаването на жизнения стандарт и гарантирането на повече устойчивост за африканците, особено като се има предвид бързо нарастващият брой на населението. Доклада, който обсъдихме днес, ще допринесе за продължаване на диалога. През месец юни започнахме ще започнем консултации по доклада, така ще дадем възможност за представенето на различни гледни точки по него. Госпожа Сако и аз ще се видим през юни в Рим за срещата на ниво министри. На нея ще обсъдим възможностите за практическо приложение на доклада. Не малко доклади изготвяме, но в крайна сметка всичко се свежда до прилагането им. В краткосрочен план можем да предприемем необходимите действия, но трябва да се очертаят и действията в средносрочен и дългосрочен план. За целта трябва да има план за изпълнение, който да бъде изготвен от група за изпълнението. Благодаря на комисар Мимица и на служителите на Генерална дирекция сътрудничество за развитие. Те изиграха решаваща роля в работата на работната група на Том Арнолд, заедно и с служителите на ГД Селско стопанство. В доклада има много препратки към други области. Една от тях е към съгласуваността на политиките. Госпожа Хойбух и аз сме водили много конструктивни дискусии по този въпрос. Глава 6, точка 4. Там се съдържа тази препратка. Цитират се там и някои статистически данни. Както каза и Том, трябва да се осъществява мониторинг върху износа. Не бива да се прави дъмпингов износ на европейски продукти към Африка. 67% от плодовете и зеленчуците, произвеждани в Африка, се изнасят към Европейския съюз. Трябва ли да спрем този внос? Не, защото той е в размер от 3,7 милиарда. Така че виждате, че става дума за двустранен процес, но трябва да има равнопоставеност. Предоставяме преференциални. Да, отдаваме преференция на Африка, на ниво тарифи и квоти за различни продукти. Под ръководството на госпожа Малмстрем и под мое ръководство в Найроби през 2015 премахнахме всички субсидии, опоручаващи търговията. Не упоменахте това, но го направихме и то доведе до значително подобрение. Разбира се, нещата все още далеч не са идеални. Трябва да продължим да усъвършенстваме политиката си. При всички положения ще отделя голямо внимание на въпроса за съгласуваност на политиките в рамките на реформата за 8 БСП. Е. Госпожа Магинес правилно каза, че трябва да се постигат резултати. Каквито и да са плановете ни, трябва да се реализират. Ние сме най-големия донор за Африка, но както каза господин Фланаган, парите трябва да попадат в правилните ръце, а не в ръцете на посредници, които да отклоняват с по-голямата част от сумите. Сумите трябва да достигат до онези, до които искаме да достигнат. а, тъй като и господин Фланаган е ирландец, това ни навежда на спомени от детството ни. Вие сте доста по-млад от мен, господин Фланаган, но като, споделя, като че ли споделям едни същи спомени. Много съм изненадан, че сте имал време да играете голф. Доколкото ви познавам, допускам, че не сте имал много свободно време. Поне няма да имате толкова много свободно време през идните месеци. Можете да започнете отново да играете голф през юни, може би. Бе зададен <clears throat> въпрос от ваш колега за Китай, но на него може да отговори госпожа Сако. Е, парафин. Благодаря, господин комисар. А за заключение дам думата на госпожа Сако. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с търговията, търговски обмен между Европейския съюз и Африка. Бих искала да ви кажа, че миналата година в Кигали създадахме така наречената зона на свободен обмен – Работиме с партньори като ФАО, СТО, организирахме първата международна конференция за безопасност на храните, защото това е също така. Ако искаме да има търговия, дори вътре в Африка, то трябва да спазваме всички норми на безопасност. За това през февруари организирахме първата международна конференция за безопасност на храните в в сътрудничество между Африканския съюз, ФАО и, СЕТЕ, и СЗО в Африка, в сградата, седалището на Африканския съюз. А през юни, през май в Женева ще провеждаме разговори с СТО за, за, с, с цел изработване на препоръки в тази област. Конкретни препоръки. Нашият, нашата цел е до 25-та година да отруиме е, вътрешноафриканския търговски обмен. А стълб номер 7 в тази програма е така наречената отчетност. Ако искате да работите с партньори, трябва да има отчетност и трябва да има проследяемост на резултатите. Така че, както казах, целта е да отроиме вътрешноафриканския търговски обмен. През 2020 година ще е, представиме е, доклада за е, държа страна по страна. Той ще бъде представен на съответните правителства. Колкото до Китай И е, ние съществува е, добро партньорство между Китай и Африканския съюз. Ние а, уважаваме суверенитета на на съответно на, на всяка страна. Но въпросът така както беше зададен, по-скоро се отнасяше за Европейския съюз, а не за Африка. С това приключваме този важен дебат. Ако обединим е, опита на Африка и Европейския съюз, при всички случаи ще увеличиме търговския обмен, ще осигурим допълнителни работни места и ще постигнем е, наистина прилагане на нормите за безопасност на храните. Сигурна съм, че темата за, за безопасността на храните ще бъде много интересна и че нашата комисия ще обсъди. Надявам се, че ще можем и заедно да обсъждаме и тази тема, и други теми за бъдеще. Благодаря на всички онези, които ни уважиха с присъствието си. Благодаря на, и на преводачите за безценната помощ. И ако нямате нещо по точка разни, можем да считаме, че сме приключили и следващото наше заседание ще се проведе на 18 март.